Good afternoon, sorry. Uh, let me say... Нека да започнем. Предлагам да одобрим дневния ред. И 18 март се провежда нашето заседание, както знаете. Искам да информирам депутатите, че ще има допълнителни отзиви по Центъра за познания в областта на киберсигурността и ще има тристранни преговори на 13 марта в Страсбург и също така статистическите данни за бизнеса. Имаше тристранни преговори на 14 марта в Страсбург. Там екипа за преговори успя да постигне споразумение. Ако няма други изказвания, можем да сметнем, че дневния ред е одобрен. Нямам никакви специални съобщения. Трета точка. Изследването на, за подобряване на свързването между секторите в Европейския съюз, за да се насърчи стабилността на мрежата и декарбонизирането. Ще има представяне на изследването от отдела по политика и ще имаме двама оратори. Един от тях ще представи самото изследване. Sorry, I had to consult. Извинете, трябваше да се допитам как да произнеса името на наш оратор Конрад Макерс, Той е управляващ директор на Telecom преди да стане консултант. Той е работил като асистент в Брюкселския университет, също така отговаряше за финансите, енергетиката и промяната в климата в Министерството на економиката. През последните 10 години господин Радемекер основно работи като ръководител на проекти в областта на енергийната политика и свързани теми. През по-голям част от времето той работи към Европейската комисия. Вторият автор на доклада е господин Люк Ван Нюфел. В проучването те анализираха как може по-голямото обвързване на различните сектори в економиката да позволи по-голяма степен на енергийна ефективност при крайното използване, а също така при доставките. Освен това, свързването между секторите може също така да намали разходите за декарбонизация. Така че бих искал да помоля да започнете вашето изложение. Благодаря ви, господин председател. Първо искам набързо да представя Трайкономикс. Ние работим за Европейската комисия по различни проекти в областта на енергетиката. Ау, нищо не чувам. и работим по теми, свързани с енергетиката и опазването на околната среда. Така че основната тема е как обвързването на различните сектори може да подобри използването на енергията. Първо, разбира се, какво е обвързването на секторите. Първоначалният подход беше с акцент върху електрифицирането на секторите, които са крайни потребители на енергия. Разглеждахме различни сектори и електрифицирането на потреблението на енергия при засилване на взаимодействието между доставките на електроенергия и крайното и потребление. Също така, трябваше да разгледаме също така и различните насоки в обвързването на секторите. Тук виждате, че имаме две дефиниции. Имаме няколко дефиниции на това какво е обвързване на различните сектори, но най-възприятото е комплексно използване на енергийната инфраструктура и предавателите, преносителите на енергия, особено електроенергията, топлената енергия и природния газ. Всъщност това е един инструмент, това, което наричаме на английски вектор, нали, предавател, преносител. Това са инструменти, които ви позволяват да принасяте или да съхранявате енергия. Това е основният акцент в нашето изследване. И също така тук е на този слайд виждате по-подробното обяснение – Имате също така преносители на енергия, които могат или да пренасят, или да съхраняват енергия. Тоест, целта е да се оптимизира бъдещето и всичките стратегии, които имаме предвид за период 2300-2050 година. Всъщност става дума точно за обвързване на различните сектори. Люк ще ви го представи. Тук обясняваме, че обвързването на секторите стана много важно, особено и в контекста на стратегия за възобновяемите енергийни източници. През 2017 година в някои държави членки възобновяемата енергия от гледна точка на инсталираната мощност беше по-висока, отколкото максималното потребление. Това означава, че в определени часове от денонощието има нужда от съхраняване на електроенергия или нейното преобразуване в други видове енергия, които позволяват съхраняване и или транспортиране. С други думи, имаме нужда от стратегии, технологии, за да може да се управлява тази енергия, която е в повече, което е в излишък. И се разглежда в стратегията възможността за съхраняване и транспортиране на неизползваната енергия. Тук виждате економическото въздействие на тази излишна, както сме сложили в кавички, енергия, електроенергия. Видяхме също така, през последните години, че в продължение на часове имаме отрицателни цени на електроенергията. И в много държави членки това вече е проблем. И особено в държавите членки, в които е много разпространено използването на възобновяема електроенергия, това е сериозен проблем. Ако цените са отрицателни или дори по-низки от определен прак, то от економическа гледна точка е разумно да се преобразува тази електроенергия в други видове енергия. Issue, why, um... Още един проблем. Защо трябва да се разглежда обвързването на различните сектори като подходяща стратегия е свързано с спецификата на различни видове енергия, например природния газ. Виждаме, че в транспорта леките автомобили могат да бъдат замесени с електрически автомобили, но при превоза на товари на дълги разстояния, при корабоплаването, въздухоплаването, при високотемпературните отрасли, които използват висока температура, това не е възможно. В тези случаи, например, водорода може да бъде по-подходящо решение. Има също така някои конкретни видове отрасли, например използването в промишлеността на процеси с висока температура или ако е необходимо да се използва като въвеждащ фактор изкопаемо гориво. Втората причина е свързана с характеристиките, показани на диаграмите. Ние виждаме, че минималното и максималното натоварване от гледна точка на електроенергия показва разлики в зависимост от сезона. И разликата между минимума и максимума може да достига 7 пъти. Виждате това на диаграмата. Виждате показателите с разбивка по месеци, но за да се преодолеят ограниченията в капацитета, трябва да отчитате също така и натоварването за електроенергията и също така потреблението на природен газ. Това са елементи, които основно решават какви ще бъдат или предопределят какви ще бъдат ограниченията в капацитета. Така че максималното натоварване е значително по-високо от минималното доставяне. Така че, ако цялото потребление на природен газ се замести с електроенергия, то капацитета на сектора на електроенергия би трябвало да бъде 4 пъти по-висок от сегашното. Разбира се, това би било прекалено скъпоструващо и неизгодно от економическа гледна точка. За това обвързването на електроенергията и природния газ като подсектори в рамките на енергийния сектор може да бъде добро решение. Тук показваме някои ключови технологии, за да се извърши преминаването към взаимно доставяне на енергия между различните сектори. Говорихме вече за електрифицирането в транспортния сектор. Говорихме за това, че чисти технологии водят до това електроенергията да бъде преобразувана в течност или в газ. Двата най-добри примера е, тук са преобразуването на електроенергия в течна или газообразна форма. А също така улавянето и съхранението на въглерод с тяхното изслед... Е, извинете, извинете, с тяхното използване в тези процеси. Както казах, електроенергията може да бъде произведена в излишък и отрицателните цени могат да доведат до това тази електроенергия да бъде преобразувана в водород, който може да бъде инжектиран. Също така електроенергията може да бъде преобразувана в топлоенергия, например. И при преобразуването на електроенергията в газ или топлоенергия няма нужда от нова инфраструктура. Тоест необходимо да се извърши сравнение между разходите за различните варианти. Разбира се, трябва да се отчете и въздействието върху околната среда. Също така електроенергията може да бъде преобразувана в течни горива, например метанол. И това може да се използва в сектора на транспорта. Така че това са някои от примерите на това какви технологии могат да се използват в контекста на обвързването на различните сектори. Това може да се прилага в различни сектори. Това виждате на тясната страна на слайда. В този контекст много е важно да се съсредоточим върху потенциалната роля на възобновяемите видове енергия, най-вече газ. Това ще даде значителни предимства от гледна точка, например, гъвкавост на ресурсите и от гледна точка на потенциала за съхранение. От тази гледна точка природния газ и различни видове газообразни източници на енергия са много важни. В момента възможността за хранение представлява една трета от общо потребление, т.е. потенциалът е огромен и позволява гъвкавост на енергийната система. Тоест, това е една трета от сегашното потребление на електроенергия. Така че, много е важно да се даде необходимата оценка на капацитета за съхранение в бъдеще, за да може да се съхранява произведената електроенергия. Може да си представите, че в този контекст обвързването между сектора на електроенергията и газа след 10, 20, 30 години ще доведе до значителен брой водородни инсталации и транспорт и този отрасъл на транспорта, задвижван с водород, ще се изравни с подсектора на транспорта, задвижван с газ, защото така или иначе тези два вида са, енергия са по-низко струващи, отколкото електроенергията. Също така има много важен елемент в контекста на обвързването на секторите и искам да дам два примера. Първо, електрически задвижваните автомобили. Ако заместим сега използваните двигатели с електродвигатели – над 940% ще бъде увеличаването на ефикасността. Разбира се, трябва да отчитаме не само економическото въздействие, но това води и до по-низко потребление на енергия, по-низки емисии. И разбира се, това означава по-малко замърсяване на околната среда. Това е първия пример. Втория пример е използването на термопомпи. Например, ако заместим сега използваните високоефективните термопомпи, на които КПД е 95%, ако ги заменим с електрически термопомпи, ще имаме повишаване на енергийната ефективност, която ще бъде тройно по-висока. И всъщност ще имаме производителност от 300 единици в сравнение с сегашната производителност от 100. Ще ви помоля, казва председателят, да бъдете по-кратки. Моля да ме извините за това, добавя председателят. Ако може да преминете към заключенията. Добре. Съвсем набързо. Ще премина през следващите слайдове. Тук виждате гъвкавостта като основна тема. Мисля си, че на аудиторията е ясно е, че потреблението, съхраняването, е свързано с вече добре известни технологии и е необходима гъвкавост в, цен, е, в сектора на електроенергията. И това тук, което виждате на слайда, са доста очевидни неща. Това, което е важно, е въздействието на обвързването на секторите върху цялостните разходи на системата. Ако възприем една система, при която има обвързване на секторите, това ще позволи също така да се използват и резервните мощности и електрифициран с газ ще бъде само резервна мощност. това е примера на Германия. И дори при сценарий с 95% по-низки емисии парникови газове, разходите ще са по-низки, отколкото при друг сценарий, когато целта за 80% намаляване на парниковите газове е постигната, но при използването на електрифицирането с газ. Така че виждате какво е въздействието на обвързването на секторите. И това се потвърждава и други изследвания. Включително от изследването, възложено от Евроелектрик. Това изследване също така потвърждава, че електрифицираното с газ не е економически и жизнеспособен вариант. Сега ще спра на пречките, които трябва да бъдат преодолени, най-вече чрез законодателството. Основните пречки свързани с разходите, ефикасността и също така липсата на инфраструктура от техническа и економическа гледна точка. От гледна точка на политиката са липса на взаимно вързване, взаимно вързано планиране и експлоатация. И предлагам да средоточим върху тези препоръки, които ни отправяме към най-високото ниво на вземане на политически решения. Разбира се, тези препоръки включват също така и преодоляването на вече посочените пречки. Първата препоръка за провежданата политика е да има един всеобхватен, взаимосвързан подход към планирането, енергийната политика, включително и планирането на инвестициите в инфраструктурата, да се разглеждат не само инвестициите в електроенергийната инфраструктура, но и альтернативни инвестиции – и също така да се обмисля свързаността между секторите. Всичките инвестиции следва да бъдат замислени с оглед на бъдещето. Например, да се отчита използването на биометан. Необходимо е от засилено използване на интелигентните технологии, интелигентните системи – за да се подобри гъвкавостта и обвързаността между различните сектори. Новите технологии трябва да бъдат засилени, по-специално пазара на водород. Също така имаме препоръки, свързани с структурата на пазара и неговото функциониране. Тук определено има проблеми все още. И последната препоръка е посветена на необходимостта от развитие на научно-изследователска развойна дейност и иновациите. Това особено въжи за разработките, свързани с водорода и по-ефикасното използване на тези технологии. Благодаря ви, прекрасни предложения. Благодаря ви за вашата гледна точка за това, че също така ни представихте какви са разходите за декарбонизацията и енергийния преход. Има ли въпроси от аудиторията? Има ли изказвания? Да, заповядайте. Well, thank you very much, Chair. Благодаря, господин председател. Както знаете, аз съм инженер по професия и дипломната ми работа е свързана с пещи, Въпросите ми биха продължили няколко часа. Би трябвало да минем през вашата презентация дума по дума, защото някои от вашите изказвания не бяха особено прецизни от инженерна гледна точка. Уважаемите ми колеги, които не са инженери, за тях може би е достатъчно. Първо, Чудесно е да слушаме някой, който представя а, своето изследване и споменава много често водорода пред нашата технология и че до 2020 година процент от електроенергията трябва да бъде съхранявана а, чрез водородна технология. Това е стратегия, която се надявам все още да е валидна. А, на трето място транспорта на дълги разстояния. Съгласен съм, че преноса на висок волтаж е много по-висок, отколкото преноса по тръби. Но едно нещо не ми е ясно – ако използвате а, тръби за пренос на биометан или течен газ, има характеристики, които различават течния газ от биометана. И а, при втечнения газ няма проблеми, които съществуват а, при а, водорода във връзка с някои негови качества и специфики. Аз знам, че в Германия 7% се трансформират от течен газ в водород. всички, които са се занимавали с а, технологии, а, свързани с пещи, знаят, че а, водородът а, много бързо се възпоменява и отделя бързо енергия, докато метана изгаря по-бавно. Така че, ако искаме продължителност, а, метанът е по-подходящ. Ако искате, например, да топите стъкло или да работите керамика, ще ви трябва метан по-скоро. Водородът предполага различно използване на тази технология. Можем да обсъждаме корабоплаването, въздухоплаването. Това са добри примери Например, в корабоплаването се използва и енергия от вятъра. Е, използ... Може да се използва и слънчева... слънчеви батерии, е, да се комбинират с е, вятърна енергия. Има също така и в въздухоплаването възможност да се използва слънчева енергия и много леки самолети, с които принципно може да се придвижва човек по цялата планета. А, когато а, развием друг вид а, а, батерии за съхраняване, може да се използват и такива технологии. Но към момента сте прав, че е твърде рано. По въпроса за интегрирането в Виена, квартал в близост до летището, има план да се използва енергия от вода. Това е технология много подходяща за градове с до 2 милиона жители. Бих могъл да говоря още много, но сега ще се огранича с тези забележки. Много благодаря за забележките ви, скъпи колега. За мен има друго нещо, което е интересно. Вие споменахте два сектора крайно потребление на енергията и снабдяването, тяхното, обсъж... тяхното обвързване. Аз смятам, че и сектора на цифровизацията е много важен, защото без интелигентни решения не можем да напреднем достатъчно. Господин Фройнт. Благодаря. Закъснях малко. Не чух цялото представене, но онова, което казахте за водорода и казаното от а, моя колега ми се сториха много интересни. В момента има технология, в която водородът играе важна роля при преобразуването. Има горивни клетки, които работят с водород и това би улеснило придвижването на разстояния по-големи от 300 км. Толкова позволяват акумулаторите на електромобилите. Ако си купите автомобил, който работи с водородни клетки, за сега има две различни фирми-производителки, ще можете да ги заредите само на две места в Австрия. Не знам дали това е начина на разработване на технологиите. Първо клетките, след това акумулаторите и накрая мрежите. Или смятате, че и след това да се разработват други технологии. Как вие виждате технологиите за придвижване на бъдещето? Благодаря. Имаме гости от Австрия, от Каринтия, Кернтън. Добре дошли. Те са поканени на гости от нашия колега Ойген Фройнт. Вие представлявате, представяте нашите граждани. Добре дошли на нашето заседание. Сега давам думата на нашите експерти, за да отговорят на въпросите или да коментират. Благодаря за коментарите и за въпросите. Напълно прав сте. Начинът по който представихме възможностите на водородната технология са малко оптимистични, не са реалистични до 2020 година, може би няма да са реалности до 2030 година. Ние обаче смятаме, че това е реалистична опция след 2030 година. Все още има ограничения, бариери, свързани с разходите, например, критичен елемент, разбира се, капацитета на съоръженията. Те трябва да бъдат надградени, така че все още има много проблеми, които трябва да бъдат разрешени, за да може водородните технологии да бъдат добра възможност за снабдяването ни с енергия за бъдещето. Споменахте много проблеми, споменахте замърсяванията, налягането, спецификите на водородните технологии, свързани с биометан и с природен газ. И за това една възможност е да има специална система, мрежа за снабдяване с водород за крайните потребители. Другата възможност е водородът да се преобразува в синтетичен метан. Тук има по-скоро економически ограничения. Е, вие споменахте и праговете при преобразуването а, и при разпределението, а, дали по какъв начин ще се а, осъществява снабдяването чрез мрежа или с а, доставки. Разбира се, ако инжектирате водород в а, газопреносната мрежа, не можете да сравните двете горива от економическа гледна точка. Така че има проблеми, които трябва да бъдат решени. По отношение на другия въпрос за ролята на горивните клетки за бъдеще, преди 10-20 години е, се смяташе, че горивните клетки могат да се използват от домакинствата за отопление. Междувременно тази възможност е отхвърлена като не особено обещаваща за Европа. В други континенти е, технологията е успешна. Това е малко странно. Очевидно, ние сме предпочели други технологични възможности, отколкото други континенти. Говорихте за горивните клетки в транспортния сектор. Съгласен съм, че има автомобили, които предлагат тази технология. Hyundai, доколкото знам, те вече се продават, но само в някои държави, понеже липсва инфраструктура. Това е ясно. Ние смятаме, че тази възможност е по-подходяща за пренос и транспорт на стоки и по-скоро за тежкотоварен транспорт, колкото за лични автомобили. Много благодаря. Само няколко общи думи за изследването. Това проучване цели да ви даде обща информация за възможностите за обвързване на различните сектори. То е около 50 страници дълго и разбираемо, за, за да бъде разбираемо за широка публика. За вашата комисия и за следващата комисия ще е важно с оглед на бъдещите планове в енергетиката, да има добър обзор какво е планирано в различните държави членки и какво е осъществимо на европейско ниво. Така че сме си поставили за цел да видим къде са пропуските и къде са възможностите бихме искали да видим резултати от плановете на отделните държави и да видим какво се случва на европейско ниво. Много благодаря. Благодаря ви за изследването. Благодаря а, и за представенето ви. Желая ви успех за в бъдеще. И сега, скъпи приятели, преди да започнем гласуването в 4 часа, имаме още една точка от дневния ред. Трябва да я приключим. Енергийно етикетиране, представено от Европейската комисия. Те ще представят делегирани актове за пет приоритетни групи продукти. съдомиялни, хладилници, хладилници, и ам, телевизори. Ханс Ван Стин от Генерална дирекция а, енергетика ще представи това. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Разбирам, че няма много време. Ще гледам да приключа колкото може по-бързо, но това е много важна точка в дневния ред. Ще представям това, което комисията прие на 4 март. Новите правила за етикетирането на електроуредите важен елемент от проекта за енергийния съюз, чиято цел е да овласти потребителите и е, енергийното етикетиране е един от начините да се постигне това. Е, значи, необходими са и ясни етикети, обозначаващи е, различните уреди, за да могат потребителите да сравняват енергийните показатели на различните уреди, когато купуват нови перални машини, хладилници или нещо друго, да направят интелигентен избор. Нещо повече, тези обозначения допринасят за доброто, добрата конкуренция между предприятията, което допринася за по-висока ефективност на електроуредите и човек може да реши а, кой уред е по-добър от другите, примерно ако има а, обозначение А++. Това е много успешна политика, на, наред с а, екологичното проектиране, което върви заедно с нея, но оценяваме, че до 2020 година средните, средната економия на енергия ще отговаря на годишното енергопотребление на Италия. По този начин ще постигнем 20 цел за 2020 година. Това е доброто, хубавото. Но има и друга страна. Тази политика е много успешна имаме все повече уреди в най-високите енергийни класове. Като гледате в един магазин да си купите перална или нещо друго, ще видите, че все повече от уредите са А++ или А+. Ако купите уред А+, значи фактически ще купувате уред, който не е в енергийно отношение така ефективен, както някои други. И затова сега преосмисляме тази градация, нещо, което бе прието от парламента и съвета през 2015 година за по-ясни правила за етикетиране, като се е, замени сегашната скала от А++, която започва с нова скала от А до Ж, латинско. Е, имаме значи, пет е, такива схеми за съдомялни машини, перални машини, сушилни, осветителни тела и телевизия. Става дума за, също за и за хладилници, и за машини, които са автоматични, автомати за продажба в, в супермаркетите. Това е част и от политиката за екологичен дизайн – и мерките в тази област са също така а, а, обект на разглеждане от съвета и Европейския парламент. Ние се надяваме, че парламента ще подкрепи тези делегирани актове, няма да има възражения, новите обозначения ще бъдат видими за потребителите в магазините от 1 март 2021 година, освен за осветителните тела, където те ще бъдат въведени малко по-късно. Е, може би на екрана може да видите е, новите обозначения. Е, и виждате как те изглеждат. Значи, изоставяме обозначението А++, нормално категорията а ще бъде освободена и тя постепенно ще бъде заместена с новите категории АБЦ и така нататък. Имаме също така новият код, така наречен QR, виждате в горния тъгъл. Той е свързан с една нова база данни, където производителите ще предоставят информация, която ще бъде постепенно достъпна за потребителите. И това ще бъде информация за енергийната ефективност на уредите. И това до голяма степен ще улесни прилагането на а, тази политика, за да може тя да бъде високо ефективна, така както ни се иска. Тези нови, 6 нови категории се въвеждат и те ще ни дадат допълнителни економии от около 38 тераватт часа годишно. До това е до 2030 година, което се равнява на годишната, годишното електропотребление на Унгария. Надяваме се, че парламентът ще подкрепи тези предложения и ще имаме възможност да приключим с тях в най-скоро време. Надявам се, че съм бил ясен. Председателят, благодаря ви. Искам да помоля докладчикът господин Тамборано да каже няколко думи по този въпрос. Благодаря, господин председател. Аз работя по това досие от 2015 година. Етикетирането ще бъде на разположение, ще влезе в сила през 2021 година направим сериозна крачка напред. Техниката непрекъснато се развива. Пред нас е предложението на комисията, което показва, какво е състоянието на нещата в момента. Искаме този регламент да е, гледа към бъдещето да бъдат защитени потребителите от а, е, използването на маркет, маркетингови приеми. А е, необходимо е да се разглеждат ефективността на големите електроуреди. А, е, това не се отнася не само за машините, които ще бъдат клас А, но и за тези, които ще бъдат клас Б, че и по-надолу. Значи необходимо е също така да се осигури устойчивостта и възможността за ремонтиране на уредите, когато това е необходимо. Надяваме се, че предложенията ще бъдат одобрени от съвета и парламента. И последно има още една възможност, която е пропусната. Представихме нов енергиен пакет с директивата за електроуредите имаме регламент, който ще даде възможност да се управлява процесът от натърсенето и предлагането. Да може уредите да се включват и изключват в зависимост от необходимостта. Значи, без да, търсим някакви скъпи решения, това е една възможност, която ще да даде нови а, възможности на потребителите. Кога ще влезат в сила всичко това? Дали през 25-та или 27 година? Това зависи до голяма степен и от политиците. Ако политиката се ръководи преди всичко от нуждите на пазара, трябва да имаме предвид и е, нашите цели за предотвратяване на измененията в климата. Сега за сега нямаме всички отговори, които са ни необходими. В бъдеще ще бъдем изправени пред по-големи предизвикателства. И сме малко разочаровани от че предложението, което се прави, не взима предвид това и не е достатъчно амбициозно. Тоест, иначе Европейския съюз няма да може да отговори на изискванията на бъдещето. Председателят, искате ли да отговорите с няколко думи? Благодаря, господин Тамборино, за вашите забележки, за вашата работа по това досие, което ние много ценим. Разбираме много добре вашата загриженост ние също в Европейската комисия бихме искали всичко това да бъде прилагано по-бързо, но всяко нещо изисква време. И самата промишленост изисква време, за да може да се приспособи към новите изисквания, да може електроуредите да бъдат изпитани а, и да отговарят на всички изисквания. И това, което ние предлагаме за въвеждане на новите е, обозначения е най-бързото възможно. Сега, когато става дума за интелигентното управление, това е нещо, което е в чиято значение все повече се увеличава. В комисията има проучвания по този въпрос, но те показват, че в момента би било преждевременно да се включи информация за а, интелигентното управление или липсата на интелигентно управление. Примерно една амперална машина да се включва, когато има излишък от електроенергия в мрежата. Това е нещо, което няма как да го включим в е, етикетирането в момента. Това е нещо, което би ни се искало е, да направим. И ако попитате кога очакваме това да стане, се кажа, че Цикъла за преразглеждане на обозначенията е обикновено 10 годишен. Не искаме да объркваме потребителите, като променяме обозначенията много често. Но това е нещо, което ние, за което ние мислим в Европейската комисия. За по-нататъчно преразглеждане на етикетите, на обозначенията, за да превключим, примерно, възможностите за интелигентно управление. Виждам, господин председател, че е, трябва да бързаме по отношение на оперативната съвместимост и нещата свързани с кръговата економика. Бихме искали това да бъде отразено по-добре в обозначенията. Това се отнася и до екологичния дизайн. Свързано с достъпността и наличието на достатъчно резервни части – а това е нова област и е необходимо ни е малко време, за да можем да отработим нещата така както трябва. В зависимост от това, как, от това, което промишлеността може да направи и да ни предложи. Председателят, благодаря. Много важни актове, делегирани за, и за, актове за прилагане. Благодаря на колегата докладчик също и на онези, които участваха в дискусията. Скъпи приятели, сега да преминем нататък. А това е гласуването на общи правила за вътрешния пазар на природен газ. Както знаете, предварително Споразумение бе постигнато на първия триалог през 2018 година и Корепер одобри това предварително споразумение на 20 февруари и изпрати писмо потвърждение на председателят на комисията ИТРЕ. Сега бих искал да предложа първо да направим едно пробно гласуване – Приключваме с гласуването. Всичко изглежда работи както трябва. И в такъв случай още един път. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ. Гласуваме предварителното споразумение по съгласно правил, правил, точка от правилника 69F. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И резултатът, предварителното споразумение е одобрено. Благодаря, колеги. Съжалявам. Well, well, I'm sorry. I cannot say anything else. Не мога, няма какво друго да кажа, освен, че приключихме с гласуването. Yes ще се постара следващия път поне 20 минути да гласуваме. Благодаря на всички ви и сега прекалено кратко ви беше гласуването и ако намирате, че било прекалено кратко, моля останете в залата. иначе ще минем към следващата точка от дневния ред, а тя е генералният е, директор Доменик Ристори ще ни представи делегираният акт е, за а, е, а, енергетиката. Ще направим почивка от 3 минути. Here we are. Uh... Нека да продължим работата и така много важен делегиран акт, отнасящ се до директивата за, енергия и, за енергията от възобновяеми източници. Директивата предвижда насърчаването на използването на енергията от възобновяеми източници – тя дава правомощият на комисия да приеме делегиран акт до 1 февруари 2019 година. В него се залагат критерии за сертифицирането на биогорива, биотечности и горива от биомаса и също така чрез него се определят различни подавани като въвеждащи фактори горива, за които е необходимо значително разширяване на площа за производство. Комисията публикува проекта на делегирания акт на 8 февруари. В момента приключиха вече публичните консултации. Комисията сега е представена тук на нашето заседание, за да представи този проект на делегиран акт. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, преди да започна, искам да изразя нашата благодарност за много конструктивния обмен на мнения с Европейския парламент по време на подготовката на този акт. Ще подчертая какъв е контекстът, какъв е подходът и как комисията отразява препоръките на Европейския парламент, гражданите и други заинтересовани страни. Първо, контекста, тъй като той е важен. При разгледаната директива беше обсъдена и в съвета и в парламента и тук бих искал да изразя благодарност на всички вас, най-вече на докладчика господин Бланко Лопес, така че тази преработената директива вече съдържа всички основни изисквания към биотечности, биогорива и горива от биомаса, изискващи използване на голяма площ на земя. И директивата изисква замразяване до 2021 година и използването на големи площи от държавите членки. След това ще има постепенно отменяне, като се започне от 28 февруари 2024 година. И се посочва кои са тези биогорива с висок риск. В този контекст Европейската комисия получи задачата да формулира критериите Какъв беше подходът, възприят в делегирания акт? И за високорисковите и за нискорисковите биогорива. Първо, биоголивата, които са категоризирани като високо рискове, трябва да отговарят на следващите кумулативни критерии. увеличаване на необходимата площ за производство 10%. Тези критерии определят какво означава значително разширяване на използваната територия. И ние тук преследвахме целта да отчетем всички биогорива, които позволяват значително намаляване на емисиите. Много е важно да се подчертае, че палмовото масло в момента е категоризирано като високо рискова суровина за биогореви. Второ, определен брой кумулативни критерии позволява да бъдат сертифицирани нискорискови биогорева. Тук влиза съответствие на критерите за устойчивост и използване на суровини, които са свързани с вече използвана земя и също така високата ефективност на биогоривата. Така че при окончателния проектотекст основно отчетохме препоръките на Европейския парламент, също така на заинтересованите страни и гражданите. На три нива отчетохме тези препоръки. Първо, изключение за малките стопанства. Решението е замислено така, че да не се допуска никаква злоупотреба или измами. Искам да поясня, че Направихме това по искане на организациите, които представляват производителите на сълкостопански хранителни продукти. Второ, съответствие на критериите за устойчивост. Освен това, има изключение за суровини, които се отглеждат на неизползвана земя. Това може да бъде изключение, обаче само ако са преодолени финансовите бариери. И сега за процедурата за сертифициране. Засилваме, като въвеждаме по-стрикни критерии за прозрачност и проверка. Комисията ще приеме за целта акт за изпълнение преди края на юни 2021 година. Смятаме, че този подход е издържан от правна гледна точка и предлага добри резултати, но освен това комисията ще продължи непрекъснато да наблюдава ситуацията и до три години след приемането на делегирания акта, възоснова на научните становища, може да преразгледа този делегиран акт. Наистина, много е важно да се отчитат всички тези параметри. Както знаете, този въпрос е много деликатен, предизвиква много емоции. И мисля си, че направихме избор в полза на устойчивостта и мисля си, че това е много важно и по този начин също можем да убедим нашите партньори на глобално ниво, че наистина ние вървим стабилно в посока по-голяма устойчивост. Мистер Бланко Лопес. Господин Бланко Лопес, нашия докладчик има думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да подчертая необходимостта от делегиран акт, който да допълва директивата, за да се формулират критериите за категоризиране на високо и ниско рискове биогорива, при които се променя използването на земята. Разбира се, при преговорите е било необходимо да постигнем съгласие. Според мен при преговорите стигнахме до едно разумно споразумение и това е отразено и в текста на делегирани акта. Европейската комисия много бързо отговори на предизвикателството и намери решения, свързани с борбата срещу използването на земни площи за производство на биогориво от първо поколение. Нещо, което отговаря за обезлесяването, необходимостта от заетост и необходимостта да бъдем конкурентоспособни в глобален аспект. Обаче има някои проблеми, които пречат на биоенергетиката да се развива по устойчив начин. И наистина Европейската комисия до известна степен се вслуша в тревогите, изразени тук в парламента и от страна на секторите. Бяха намалени значителни пропуски, бяха внесени по ясни формулировки за критериите и имаше повече яснота като цяло. Но, както знаем, най-доброто е враг на доброто. Затова, въпреки критичните бележки спрямо от този делегиран акт, и аз споделям голяма част от тях, не можем да не признаем, че това е важна крачка към устойчива биоенергетика. Обаче трябва да отчетем две съображения. Альтернативата да се отхвърли този делегиран акт ще бъде един много лош сценарий. Особено предвид това, че ще е необходимо още повече време да се формулират критерии за високо и ниско рискови биогорива. И освен това се предвижда възможност да бъде преразгледан този делегиран акт. Освен това, с този акт постигаме напредък в използването на биоенергийните източници по устойчив начин. Това позволява да намалим обезлесяването, и да постигнем една устойчива биоенергетика, за да постигнем емисионна неутралност. Затова вярвам и смятам, че всички трябва да вярвам в това, че трябва да одобрим този делегиран акт. Благодаря, казва председателята за вашето изказване, господин Ланден. Благодаря, господин генерален директор. Много се радвам, че Посочихте критерии устойчивост, риск, както и сертифицирането. Всичко това, което изборихте вие. Онова, което не разбирам или не виждам е едностранната забрана на палмовото масло. То е 10 пъти по-ефективно при производството на биогорива от всички сравними биогорива от различни видове зърнени култури. Това е факт, който игнорирате. В Индонезия и Малайзия а, има производители с 95% пазарен дял. В а, Индонезия има малки производители, около 4000 на брой. В Малайзия предприятията са по-големи. И двете държави в рамките на преговорите с Европейския съюз заявиха, че са прекратили изсичането на гори, проблем, който сме обсъждали през е, миналите години. Не смятам, че е уместно сега да се въвежда граница. Трябва тези две държави да получат шанс да изградят система за сантифициране, одобрена от Европейския съюз. Аз посетих Малазия и действително площите, за които говорим, са големи. Но ако притежателите на земята се обединят в кооперативи, ще достигнат до границата от 2 хектара, за която вие говорихте. А, и ще бъде постигната целта за устойчивост на Европейския съюз. Казвам това не защото съм против вашите критерии, но едностранната, едностранните организации за палмово масло, както е, реши Франция да направи. Сега се пренася върху соята. Преди години е, имаше такива ограничения, е, освен когато соя се отглежда за фураж. Ако на правим такива критерии, ще просто преместим изсичането на гори в Бразилия. Аз мятам, че трябва да дадем шанс на двете държави, основни производителки на палмово масло, да изградят и прилагат такава система за спазване на критериите. Благодаря, каза председателят господин Мартел, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Проектът е по-добър от първоначалния вариант а, но, а, аз, както преди, съм против използването на палмовото масло. И се разчитам а, а, промишлеността да се организира, а, за да се преодолеят а, пречките. Независимо от това, че проектът е подобрен. За да се избегне а, масовото използване на палмово масло а, и обезлесяването, свързано с него. Значи, свидетели сме на в световен мащаб манифестации на младите, които ни обвиняват, че не правим достатъчно, за да избегнем измененията в климата. Ние, старите в кавички, като че ли не ни е грижа за планетата, защото няма да живеем толкова дълго. Но междувременно ние имаме задължението да вървим към по-добри решения, независимо от това какви са причините. Искам да попитам, защо се прави това изключение? Обяснете ни доводите за това изключение да се приеме използването на палво масло. Защо комисията, Европейската комисия, прави това изключение? А, и ще ме оставите ли да говоря или не? А, Нали? Ако, ако обичате, оставете ме да си кажа до края каквото имам да кажа. И, искам да ми се отговори на въпроса. Защо е възприета тази позиция на Европейската комисия? а, дали е, защитаваме някакви интереси на Малайзия или на някой друг, или на фермерите, които произвеждат това масло. Председателя, благодаря. Готови сме да отговорим на всякакви въпроси. Ако някой друг иска отново да вземе думата, и това ще бъде възможно. Защото списъка на тези, които са записали за изказване, не е много дълъг. Госпожа Грифин. Благодаря, Ярче. Много се радвам да видя тук Доминик. Искам да ви подкрепя Наистина, това, което направихме в рамките на пакет за чиста енергия, го направихме в името на всички граждани, с изключение на памвото масло, нещо, което няма особен смисъл. Искам да попитам, защо наистина влушаваме нещо прекрасно, което постигнахме колективно и имаше единство на различните делегации, на различните политически групи. Всички работихме за това да спасим планетата за нашите млади хора. В петък в Ливерпул имаше стотици, стотици, стотици млади хора, които излязоха на улиците в името на бъдещето на планетата. За това искам да подкрепя от името на делегация на Обединеното кралство това, което току-що беше казано. Благодаря ви. Господин Ланген. Е Не исках да прекъсвам френския колега, съжалявам. Попитахте по какъв начин се обяснява тази граница от 2 хектара, която въжи само за Индонезия. Аз искам да попитам как обяснявате изключенията за соя. 800 милиона хектара с соя се засяват. От години твърдим, че трябва да се борим с обезлесяването заради отглеждането на соя. И аз искам да обърна внимание на това, че е хубаво да има сертифициране, но не бива да забраняваме производството от самото начало, при положение, че производителят може да се сертифицира. А, така че а, едното изключение не обяснява предимствата, които получават а, селските стопани в а, Европа. Доколкото виждам, няма други желащи да се изкажат. Заповядайте, господин генерален директор. Виждам, че много оживено това обсъждане. Е чудесно. Както знаете, задачата не е лесна. Но първо искам да кажа следното. Аз не смятам, че е възможно да посочим в света друга важна економическа зона, която разработва цялата правна уредба, така че тя да бъде посветена на по-чиста енергетика. Може да обмислите всичките ни основни конкуренти, всички региони в Азия, в Латинска Америка, разбира се, в Америка. Ние сме най-напреднали. Що се отнася до създаването на една надежна, добре издържана от правно гледна точка законодателна уредба. И разбира се, това го постигнахме с помощта на Европейския парламент постигнахме съгласие по амбициозни цели, амбициозни разпоредби в контекста на тази директива, но и директивата за енергийна ефективност, директивата за енергийните характеристики на сградите директивата за европейското управление, включително и по всички аспекти на пазара на енергия. Това е първо. Второ, както знаете, нашето стратегическо виждане, е, че трябва да се съчетава устойчивостта с конкурентоспособността. И ние смятаме, че това е възможно. В последните десетилетия от 1999 до 2017 година БВП на Европа се увеличи с над 52%, същевременно времено намалихме с 30% емисиите. Ние сме единствените в света. Ще отговоря на конкретните въпроси. Първо. Благодаря ви, господин Бланко Лопес. Вие бяхте докладчик по този текст. И да, наистина отчетохме това, което беше казано в Европейския парламент, за да подобрим текста. По-специално Що се отнася основните моменти, за които говорих, по-малките площи, сертифицирането и неизползваната земя. И също така се стремихме да заложим мерки, които предотвратяват евентуална бъдеща злоупотреба или измами. Както вие казахте, важно е да се намали обезлесяването. И това ме води към въпроса на господин Деланген. Защото ние също така поддържаме контакти с производителите на палово масло. Посетили сме Индонезия и други държави, където се произвежда палмово масло. Но, например, в Малайзия също се стреми към постигано устойчивост и опазване на горите в максимална възможна степен. Важно е да се обяснява добре нашия текст, защото, както ви знаете, и това е също и към вас, господин Мартен, ние сме изправени пред глобално предизвикателство. Много е важно да бъдем водещи в тази борба срещу промяната в климата. Също време всички знаем, че от решаващо значение е да решат, да се решат проблемите, да бъдат намалени емисиите. Днес ние представляваме 90% от емисиите и трябва да имаме възможността да убедим нашите партньори да вървят в посока повече устойчивост. И ние не можем да постигнем това без самите ние да постигнем това, към което ни призовават младите хора. Сега има последователни, взаимно обвързани критерии и възоснова на тези критерии палмовото масло – е сметнато като високо рискова суровина за биогорива. Така че отговорът е няма да отчетем това в контекста на целите за възобновяемите енергийни източници. Също времено трябва да продължаваме диалога за да обясняваме нашата ситуация. Няма нищо фатално. Нещата трябва да се разглеждат по такъв начин и да, да работим трябва по такъв начин, че да проправяме пътя към устойчивостта и запазването на горите. И сега да кажа, ако има разлика между палмовото масло и соята, това е, е, значи трябва да има обективно констатиране на фактите. За какви, как това влияе върху земеползването и върху обезлесяването. Има огромна разлика между двете неща соята и палновото масло. И затова е, на този е, етап сме решили това, което решихме за палмовото масло, въз основа на цифрите 45, за 45% става дума при палмото масло, само 8% при соята. Значи не става дума да си затваряме очите за това, което става, а да открием възможности за един положителен диалог. И Именно по тази причина непрекъснато водим разговори, включително и с тези страни, за да могат те да разберат какви са мотивите за нашите решения. Значи не можем да имаме а, а, изведнъж с голям, един голям взрив всичко да, а, да се реши. А, това е което а, е целта на директивата, с като въвежда един период за замразяване между 21 и 23 година и след това постепенно да вървим нататък случай по случай, като решаваме проблемите. По този начин ние сме решили да работим. Направили сме всичко възможно, за да може, кога когато става дума за изключенията, да определим параметрите, които ще ни дадат възможност да избегнем именно това, което вие казахте. Това ще бъде рискът а, да бъде а, изкривен законодателния процес. Необходимо е, значи, възоснова на солидни, надежни одити а, да стъпиме върху данни, които ще допринесат много за доверието в системата. Правим всичко възможно, за да постигнем именно това. Като управляваме този процес последователно и ефективно. Благодаря. Много ви благодаря. Разбирам, че имахме много плодотворно обсъждане. Това е наше задължение, наш тълк е да обсъждаме тези въпроси, да обсъждаме делегирани тактове. Благодаря ви още веднъж. Пожелавам ви успех. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Представя на е отчет за командировки. Първо, посещение на представители на комисията и на 13-то заседание на форума за управление на интернет в Париж, Франция, 12 и 14 ноември миналата година. Присъстваха там наши колеги заедно с Центъра по познание в областта на киберсигурността, защото ние започнаха преди няколко дни нашите преговори. Всъщност беше дори до някъде това неочаквано. Госпожа Юлия Реда, докладчика, е тук сред нас. И не виждам други участници в делегацията на ИТРЕ в Париж. Също беше и за Изразел, така че ако мога да ви помоля, госпожо Реда, да докладвайте и по двата въпроса. Да, благодаря, господин председател. Бях участник на делегацията, която участваше във форум за управление на интернет в Париж и също така ще се спре на триалога по Центъра за киберсигурността. Всяка година Европейския парламент изпраща своята делегация на този форум, като водещата комисия, но също така участват и други комисии. Форумът е един диалог на много заинтересовани страни по темите за управлението на интернет. На 2000 участници имаше форума. 171 бяха отделните сесии, посветени на най-различни теми, като киберсигурност, доверие, неприкосновеност на личния живот и т.н. нататък. Освен участието в официалната програма, ние също така проведохме редица двустранни срещи по различни теми. Делегацията на парламента се срещна с Младежкия форум по управлението на интернета. Обсъдихме такива теми като фалшиви новини и тормоз в интернета. Също така обсъдихме и възможните бъдещи реформи, срещнахме с Евродейка, като обсъдихме възможности за сътрудничество между Европейския парламент и националните форуми за управление на интернет. Също така се срещнахме с представители на Министерството на търговията на САЩ и обсъдихме неутралността в интернет и също други въпроси заедно с ICAN обсъдихме по-специално необходимостта за по-добро обучение и образование на крайните потребители. Също се срещнахме с две групи на гражданското общество. Говорихме основно за заплахата срещу свободата на словото, намеса в изборите чрез използване на социалните мрежи. Също така се срещнахме и с много други заинтересовани страни. Посещението ни беше много полезно и се надявам, че в бъдеще ще продължим с това участие. А следващото издание на форума ще бъде в Берлин от 25 до 29 ноември 2019. Ако ми позволите, господин председател, мога веднага да продължа със следващата точка, освен ако няма изказвания от страна на колегите. Да, може би. Може би ще има някои въпроси. И така, посещението в Париж. Има ли въпроси по тази точка? Ако няма изказване, ще ви помоля да спрете на втори въпрос в качеството си на докладчик. Да, ще премина към докладването за първото заседание по тристранните преговори по Център за познание в областта на киберсигурността. Може би това е най- бързо протекло заседание по тристранните преговори, дори тристранните преговори, защото в рамките на половин ден постигнахме съгласие. Целта е да се формулира мандат за преговори до края на мандат на този парламент има някои неща, които ще трябва да бъдат поставени в скоби, евентуално за лечение, но има и въпроси, които ще поставим на обсъждане. Основните различия между парламента и съвета са относно това до каква степен трябва да се институционализира този център. Парламентът очерта ясна стратегия за това как трябва да работи центъра в областта на киберсигурността, какви трябва да бъдат неговите правомощия, какви трябва да бъдат оперативните му задачи. Смятаме, че е много важно център да изпълнява една обща европейска стратегия в областта на киберсигурността, а не просто да раздава пари за национални проекти. Това е позицията, която ще защитаваме при тристранните преговори постигнахме много голяма гъвкавост от съвета, който иска бързо да напредне по това досие, така че можем да очакваме значителен напредък. Um, много благодаря. Доколкото разбрах, триолога трябва да приключи следващата седмица в Страсбург. Може би ще се справим. Имате ли въпроси? Не виждам въпроси. Много благодаря на Юлия Реда. Следващата точка от дневния ни ред е командировката на комисията ИТРИ в Израел. Господин Пауло Рубик, председател на делегацията ни в Израел, ще дойде след половин час, така че ще отложим тази точка и ще обсъдим вместо това командировката на комисията ИТРИ в Швеция от 27 феврали до 1 март 2019 година. Господин Федерле председателстваше тази делегация, но господин Якоб Далонде, член на делегацията, сега ще ни представи накратко информация за тази командировка. Надявам се, че произнесох правилно а, името ви. А, моя колега Федерик се извинява, че не може да присъства на това заседание. Ме помоли да направя кратко излагане а, на тази командировка. Тя беше много добре организирана а, и разгледахме няколко проекта, работещи с а, а, технологията а, на хибрида производство на стомана без емисии на въглерод. Това е много важно за бъдещето на производителите на стомана. Посетихме също така новия център за данни на Фейсбук. Той е а, с много висока енергийна ефективност а, по отношение на охлаждането на своите съоръжения. И това са най-интересните неща в нашата командировка в Люлио. Тази мисия в Швеция беше много интересна. Не сме посещавали Швеция до сега. Това е първата ни командировка в тази държава. Има ли въпроси, Едуард? Само един въпрос за хибридният проект. Служете си слушалките в такъв случай. Очевидно, срока, който се предлага, е прекалено дълъг. Не може ли да се помисли за възможността да се а, ускорят нещата? So, uh, the hybrid project, which is... Проектът за хибрида, това е съвместен проект между Vattenfall и LKHB, производител на стомана. Те работят върху прототип демонстрационна фабрика и до края на 2020 година тя ще бъде а, готова. До 2040 година технологията ще бъде а, готова за пускане на а, пазара, а, така че а, до 2050 година ще има данни за използването на тази технология, така че а, това е технология за бъдещето. Надяваме се да имаме тогава такава технология за производство на стомана без емисии. Стоманата, която се произвожда произвежда за в бъдеще няма да бъде а, само без а, сяра. А, ще се произвеждат а, и други продукти, като например а, порест а, стомана. Тези продукти ще бъдат важни не само за Швеция, а и за всички европейски държави ще може да се произвежда стомана без използването на е, изкопаеми горива. Господин Кухличек, имам прост въпрос. Вие казахте нещо във връзка с смесицата а, и употребата на, въгле, на водород при производството на стомана и пореста стомана, защото като цяло водородът е много вреден в производството на стомана. Благодаря. И аз имам въпрос. Нови технологии в производството на стомана – А, може ли да се използва кокс? В момента никой не вижда такава възможност за бъдеще, но все пак се говори по този въпрос. За съжаление, нито съм инженер, нито съм учен. Не мога да ви дам точни точно обяснение как се използва водород, можете да посетите Швеция и фабриката или пък следващото ни заседание тук очевидно те използват както водород, така и възобновяме енергийни източници. В Швеция се използва много енергия, но те успешно произвеждат електроенергия от вода и не им трябва кокс колеги е, сигурно ще участвате в следващата делегация в Швеция. Господин Мартен. Благодаря. Целта на тези на това изследване е да се избегне използването на кокса. Защото кокса това е чист въглерод. А въпросът е да се елиминира именно въглерода, в случая коксът, при производството. ако ми разрешите тази малка техническа забележка да направя. Everybody knows if anybody is Всички знаят, забелязват кога някой е с инженерно образование, но за сега няма хора, които са наясно с тази технология. Последната дума. Много просто е. Всички окиси могат да се редуцират чрез водород. Но как може да се предотврати оставането на водород в продуктите. И за това питам колко процента водород участват в тази смеска, защото това се отразява на крайния продукт. Много благодаря, казва председателят. Отговорът по време на следващата командировка в Швеция. Много благодаря, колега Далонде. Сега ще чуем отчети относно текущите междуинституционални преговори. Колегата Дан Ника ще бъде тук след 10-15 минути. А, и сега ще помоля господин Краснодемски да докладва за създаването на Европейския фонд за отбрана. На 19 февруари имаше триалог във връзка с това досие, на което се договори голяма част от текста. Господин професор, имате думата. Благодаря, господин председател. На 19 февруари на първа, първата ни среща постигнахме договаряне на голяма част от е, текста. Имаше още две други срещи през е, януари. Преговорите не бяха лесни, защото имаше разногласия не само по съдържанието, а и по начина на водене на тристранните а, е, разговори. А, по време на първия кръг, след 8 часа, заседание успяхме да постигнем подкрепа на мнозинството от докладчиците и докладчиците в Сянка, представителите и представителите на държавите членки. Успяхме да постигнем следните наши искания. Пряко управление на фонда от комисията в большинството от случаите – също въжи и за контрола. Специален бюджет за това да няма ограничение за непреките разходи, да има преференциален достъп на средни предприятия. Постигнахме доста успехи Например, е, по темата финансов контрол и аудит и също така използването на технологии на отбраната, е, които е, се отнасят към член 11.1 и 11.3 от договорите. Изключихме възможността национални компании да попадат под европейски санкции. Европейския фонд за отбрана трябва да повиши конкретно способността на отбранителната промишленост на Европейския съюз. Някои колеги тълкуваха това като наливане на пари в производството на оръжие в Европа. Имаше също така и делегирани актове. Повечето от тях се отнасяха до промишлеността. Съветът не беше съгласен а, с изпълнението на Европейския фонд за от, отбрана а, и предложенията на а, ЕНС, но накрая се постигна споразумение а, да има годишна програма и а, актове за изпълнение. Има и още въпроси, които, по които няма съгласие. Те ще бъдат обсъдени от следващия състав на парламента, като например общия бюджет, защото те са свързани с следващите, следващото МФР. По член на пети асоциирани държави, с които има подписани споразумения за асоцииране, за тях трябва да се вземе решение след като се изяснят обстоятелствата около Брексит. Утре, 19 март, компромисните изменения, които договорихме, трябва да бъдат потвърдени на заседание на съвета. Искам да благодаря на господин Бузек и неговия министр-председател за помощта. Те бяха изключително а, конструктивни участници. Аз водех преговорите, опитах се да защитя основните позиции на парламента, дори и аз да не бях съгласен с позициите на другите политически групи. Като цяло съм доволен от постигнатите компромиси. Благодаря за подкрепата по време на вота. В комисията ИТРА ще се гласува следващия понеделник по, и по време на следващата пленарна сесия. Надявам се, че дори колегите, които не бяха съгласни с хода на преговорите, ще могат да подкрепят решения като, например, нов, новите начини на контрол. Надявам се, че ще има мнозинство подкрепа на това, което договорихме. Много благодаря за вашата информация, казва председателят. След една седмица ще се гласува. Благодаря, господин председател. Както каза нашия колега, докладчика, има пунктове, по които ние съвсем не сме съгласни но поздравявам го за свършената работа. Той защити а, мандата с а, всички сили. Въпреки, че за мен това не е достатъчно. А, значи, моят опит от преговорите с съвета а, показва следното, а, че а, става дума за а, тактиката на преговорите. Не може да се подпише е, бланков чек, е, да се даде карбланш е, за това, което иска съвета. Знам какви са исканията, знам как се преговаря, знам каква е тактиката, но по същество. Съветът беше поел ангажимент да ни а, а, а, а, представи параметрите, по които, по които ще се а, преговаря. Защото непрекъснато се говори, но това не се като че ли подчертава. Съветът само си взима бележка за, от това, което сме, по което сме преговаряли, без да дава каквито и да е гаранции. Съвсем никакви гаранции не дава. Тоест очакват от нас да дадеме кар бланш. И ние, депутатите, фактически, мога почти да кажа, че, че лично аз а, е, е, няма, да, а, е, няма да кандидатствам може за още един мандат в а, а, този парламент, а, така че мога да кажа, че това не би трябвало да ме интересува. Но а, става дума хипотетично за 13 милиарда евро. Но става дума за много важен въпрос. Каква ще е цялата сума? Дали ще, бъдат, ще бъдат 13, дали ще бъдат 5, колко ще бъдат? Не знаеме каква ще бъде общата сума. В член, споменат пети член, това е пункт, по който ние не сме съгласни, когато става дума за смъртоносните оръжия. И вие много добре го знаете. Аз съм от онези, които изпратих. на е, електронно съобщение на председателя и вие също сте получили този имейл, защото председателството още не е заело своята позиция. Още от самото още самото начало трябва да беше ясно, че не може да се включи споразумение, ако отказваме от делегирани актове. Т.е. ние, представителите на гражданите, представителите на народа, сме поставени в едно много трудно положение. И затова, господин докладчик, ще кажа нещо. Много внимателно следих пресата. полската държава иска да укрепи своя сектор на, за производство на своята оръжейна промишленост. отделят 40 милиарда евро а, кой ще прави поръчките, като че ли става дума за американците в случая. Благодаря, господин. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, а, много а, голямо закъснение имаше влакът от Париж, затова и аз закъснях. знаете много добре за какво става дума. Преди всичко искам да ви благодаря за ролята, която вие изиграхте, като се опитахте да помогнете за постигането на споразумение. Нещата не бяха никак прости. Много лесно е да се критикува, разбира се. Има решения, които може би не се иска да бяха били по-други но става дума за едно особен въпрос. Става дума за а, отбраната и тук се опира до, опираме до суверенитета на страните членки. Искаме а, да а, определени неща да решим, защото става дума за един много деликатен, много деликатна тема. И при преговорите с съвета трябва да се вземе предвид за тази деликатност на темата, защото става дума за суверенитета на държавите. Няма да влизам в подробности, очевидно аз подкрепям постигнатото споразумение от нашия докладчик. След продължителни преговори, след продължителни дискусии, които не бяха никак лесни, и в съвета в определен момент, като че ли изглеждаше, че нещата не са добре подготвени трябва да се подкрепи е, постигнатото споразумение и се надявам, че следващият парламент в рамките на приятия бюджет ще бъде в състояние да се придържа към е, поетите финансови ангажименти. Съгласна съм с колегът Марта, Едуард Марта, е, че в случая страните играят, всяка играе своята игра. Защото когато става дума за подобни действия, един проект, който ще бъде финансиран и подкрепен от Европейския съюз, но страните членки трябва да се ангажират в изпълнението на този проект. Но те, разбира се, искат пък и да спечелят нещо от тази работа. Тоест да поръчат част от това, което ще бъде финансирано с Европейският фонд. Тоест подкрепям, давам подкрепата на НП за постигнатите резултати от преговора. Не е идеално това, но знаеме какво е постигнато, знаеме какво беше положението при първия проект за Европейски фонд за отбрана от 2019-2020 година. Тоест, трябва да дадем подкрепа на това, което е постигнато този път. Благодаря, господин професор. Давам ви думата сега да отговорите на тези въпроси и забележки. Тук говорим за компромиси. компромиса предполага не всички да са изцяло съгласни. Сега, за ангажимента на държавите членки. Казах, че утре, 19 март, ще има заседание и ни увериха, че ще получим писмено становището на съвета, т.е. надяваме се писменото одобрение на договорните позиции. Знаем, както каза госпожа Гростет, че ролята на държавите членки е особена, пазарът е особен и можем да приемем актовете за изпълнение като подходящ начин за изпълнение на програмата. Доколкото знам, в механизма за свързване на Европа се предвижда същото решение като онова, което ние договорихме по време на трилога. Това е всичко от мен. И още веднъж очаквам вашата подкрепа. Председателят, много благодаря. Съжалявам, господин Елер сигурно също искаше да каже нещо. Името ви в списъка на ораторите обикновено е свързано с темата Хоризонт Европа. Но ето сега имате думата. Искам да кажа няколко думи във връзка с съмненията на господин Мартан действително има възможност е, да искаме гаранции е, за досиетата, които не са довършени и сумите са в е, скоби. Но парламентът винаги е зависил от формалното съгласие на съвета, което е обвързващо и за двете страни само да ви припомня, че това не се отнесе само до фонда за отбрана а, и а, факта, че а, по време на а, обсъждането на МФР а, получавахме а, финансов портфейл, а, обвързан с а, досието. И често пъти се одобряваше а, бюджет без оглед на съдържанието на програмата. Така че, когато говорим за одобряване на за това, че сме постигнали одобрение на съдържанието, то този случай е единствен по рода си, защото обикновено сме уточнявали бюджета, след което сме получавали досието с съдържанието. Сега, ако имаме съответните гаранции по време на преговарянето на МФР, ще знаем за какво говорим по същество. Колеги, нямаме много време. имаме време до пет и половина. Позволете ми още една забележка. Докладчикът спомена механизмът за свързване на Европа. Ако не получим подкрепа а, по EDIDP, а, както в а, случая с, с а, работата на госпожа Гростет, а, ние получихме подкрепа за а, делегиран, а не, акт за, не за акт за изпълнение, както в този случай. А, и е, на времето протестирахме, защото не искахме а, на съвета да е твърде лесно. Господин Мартен. Благодаря, господин председател. Искам само да реагирам на забележката на колегата. Защото това, което е, очевидно не става дума за това, което е преговарено, договорено, дали да бъде прието или не. Но на председателския съвет бе взето решение да се откаже подкрепа, да, да, да откаже да приеме споразумение, което не включва делегирани актове. Защото тук става дума за прецедент, който ще отвори вратата за много други подобни. Благодаря. Както знаете, има още две точки е, в е, дневния ред. Е, космическа програма т.е. Европейския център за киберсигурност и господин Левандовски, бизнес статистика, триалог на 13 март в Страсбург. Благодаря, беше успешен, постигнахме техническо споразумение с съвета бяха нужни 10 години за постигането на споразумение по този въпрос. Е, имаше много промени в е, бизнес средата, е, свързани с ИКТ технологиите. Ние заменяме 10 законодателни акта с един единствен регламент. Това е значително упростяване ограничаваме бюрокрацията по този начин и а, се премахва не само разпокъсаността на статистиките, а също така се ограничават разходите и а, натоварването за предприятията. Също така се постига поверителност. Съветът защитаваше твърди позиции, успяхме да внесем гъвкавост заради промяната в бизнес средата въведохме нови финансови показатели, показатели свързани с климата. Включихме ги в това досие успешно. Благодаря на докладчиците в сянка от различните политически групи и зарежда докладчиката имената. Благодаря и на нашите консултанти, господин Кашък. Благодаря и на моя екип Томък и Татянек. След 10 години най-сепне успяхме да сключим временно споразумение – и то ще бъде додоговорено в Страсбург. Иска ли някой думата? Изглежда, че никой не иска думата. Благодаря ви, колеги, за вашите а, сбити, кратки бележки. И сега да вървим нататък по дневния ред. Хоризонт Европа. Става дума тук за двама докладчици имаме ще помоля колегите да ни осведомят докъде е стигнала работата. Това е голяма и сложна програма. Миналия четвъртък трябваше да приключим проекта, но пакетът за преговори, който ние предложихме, не можахме да се споразумеем със съвета за него. Какви са главните проблеми? Става дума за две досиета, по които имаме право на съвместно взимане на решения. А има и трети пакет, така нареченото стратегическо планиране, който не е включен нито в досиета, нито в регламента. Какво да правим с него? Позицията на парламента беше, че стратегическото планиране е или делегиран акт или трябва да бъде отнесено към съответният регламент или двата досиета, по които се взима съвместно решение. Значи тук виждаме възможност да се намери решение, тъй като съветът отново ще внесе се включи в регламента стратегическото планиране. В онази част, която се отнася до комитологията и след това ще бъдат а, приложени актове за прилагане. Ние поискахме а, да бъдат а, използвани делегирани актове, защото това ще щеше да защити правата на парламента. Но па, когато става дума за съвместно взимане на решения, позицията на парламента ще бъдат по-добре защитени, отколкото чрез делегирани актове. По втория въпрос, съветът, макар и официално да не го е направил, оспорва правното основание преди започване на преговорите. Така че ние още официално не преговаряме, въпреки че разговаряме по двете досиета. Парламента е внесъл компромисно предложение, което обхваща и двете досиета, което първо са свързани помежду си и второ искаме а, да започне проекта на пре, процеса на преговори. Така че утре вероятно ще се състои последният триалог – значи по двете досиета и в стратегическото планиране. По същество, мисля, че 70% от повдигнатите от парламента въпроси са приемат от съвета. Примерно да кажем, че около една четвърт обаче съвета оспорва. Някои от тях са важни въпроси, като разширяването на пакета, въпроса кой ще ползват програмата съветът иска да отдели въпроса за мобилността в отделен кластер. Има някои въпроси, които се отнасят до конкретните програми, до регламента. Там сме постигнали доста добър компромис но по тези три ключови въпроса не сме постигнали още споразумение. Значи това ще бъде утре седмия триалог. Това е съвсем накратко положението сега за сега. Ако колегите се интересуват, въпрос, който беше повдиган и по-давно, по-отпреди за производство, по-специално производство на стомана без отделяне на въглероден диоксид. диоксид. Ние имаме тук в общи, в общи линия предвиждане за финансиране на, на процеси, където въглеродните горива ще бъдат заменени с водород. Това са предложения, които е направени от фонда въглища и стомана, но те са все още в пилотна фаза. Проблема е как, сега, въпросът е как ще бъдат финансирани тези изследвания. До тук става въпрос за интересите не само на парламента, но и на европейската промишленост. Ние сме доволни, че ние повдигнем този въпрос и че съвета прие нашите предложения. Председателя има ли забележки? Няма. Минаваме към 12-та точка. Това е космическата програма на Съюза и на Агенцията за Европейски съюз за космическа програма. Масиляно Салини е докладчик. Имате думата, колега. Благодаря. Ще говоря народния си език. След последният триалог, който беше доста бурен, е, проведаха се редица технически е, срещи е, по подробностите на делегираните актове. Значи въпросът е за управлението и както го казах и по-рано, има правни въпроси, които се отнасят до Агенцията за Европейски Европейския съюз за космическата програма. особено когато става дума за възлагането. Ние успяхме обаче да формулираме по нов начин съдържанието, преди да пристъпим към следващия триалог. Много съм доволен от постигнатото до тук. Парламента и съвета постигнаха споразумение. Комисията предложи с техническите въпроси. Смятаме, че през април в пленарна зала ще бъде прието решението. Значи сега сме в, на финалната права на тези преговори. Искам да благодаря на секретарията и секретарята на моята група. И на колегите, докладчици в Сянка, с които постигнахме добри решения. Председателя, благодаря колега. Мога само да ви поздравя за резултатите от триолога. Имаме доста време Пет е, от е, досиета вече сме решили. Има още, остава още два въпроса, по които има да говорим. Има ли някой, който иска да вземе думата по този въпрос? Е, за космическата програма на Съюза. Никой не иска думата. Минаваме към следващата точка. Създаване на механизъм за свързване на Европа. Тук Споделяме отговорността с Комисията по транспорта. На 20 март беше през март беше последния диалог. Значи, покрити бяха всички въпроси, бюджет, трети страни и така нататък, освен е, някои елементи, включени в кошницата, преговорната кошница на съвета. Ще гласуваме по две важни въпроса. Цифровият сектор, въз основа на проекта доклада, дефинирането на проектът от общ интерес бяха, беше направено по-ясно и добри, хубави компромиси бяха постигнати в сектор енергетика по отношение на процента на възобновяемите енергоисточници. И а, регламентът а, ТЕН е. А, това е най-важната информация, която сме получили от нашата колежка, а, госпожа Вирконен. Сега делегация на ИТРЕ за Израел. Господин Рубик е ръководил делегацията. Ще трябва да отложим този въпрос за следващото заседание, тъй като очаквахме господин Рубик да дойде, но както виждаме го няма все още. Следващото е на заседание на 25 март в Страсбург, т.е. след една седмица. Понеделник в 8.30. Надявам се, че всички ще бъдете там имаме да гласуваме. И то доста дълго, дълъг списък от въпроси за гласуване. И сега пристъпваме към заседанието на координаторите. Благодаря на всички членове на комисията ИТРЕ, на всички асистенти, съветници, консултанти. Сега се заседаваме при закрити врата. Това ще бъде